Колеги, ако обичате за внимание. Добре дошли в Брюксел. След отпуската, надявам се, че се отразила добре на всички вас. Е, всъщност е, беше ми, Липсва, липсваше ми дъжда, така че сега, като се върнах в Брюксел, колко е важно да вали. Нека да започнем с приемането на дневния ред. Пред очите ви е проект за дневен ред. Въпреки това трябва да направя някои забележки нашия колега Йорго Лайтфрихт, е, който е докладчик е, по една от темите, е, по които трябваше да гласуваме днес, ме помоли да прескоча да прескоча е, дискусията по 13-та точка от дневния ред изменения по правилника за създаване на общностен режим за е, контрола и износа върху е, стоки и технологии с двойна употреба. Така че трябва 13-та точка да отпадне. Също така, Комисията е, ни съобщава, че Генерална дирекция енергетика не може да е, вземе отношение по 15-та точка от дневен ред. 15-та точка е свързана е, с енергийната стратегия на Европейския съюз Кадар Ариф, думата ли поискахте? Да, господин председател, по 12-та точка можем ли да отложим дискусията, защото някои от членовете на групата не са посочили докладчика, една от които е моята група. И е, искам дискусията да се проведе след е, Страсбург, когато групите, в частност и моята, ще определят е, говорителя си. Да, всъщност е, е, искате е, да се отложи обсъждането за по-късно. Значи 12-та точка ще отпадне. Иначе, има ли други възражения по дневния ред? Значи се приема дневния ред. По точка 2 одобрение на протокола от срещите е, от юни и юли месец. Да, е, ако няма възражения или коментари, значи, че е, протоколите се приемат. По трета точка съобщение на председателя. Както Обикновено тази среща ще се предава в WebStream, е, е, е, като изключим вътрешната част на срещата. Кореспонденцията е раздадена на тези, които биха проявили интерес. Сега по точка 5 от а, нашия информационен бюлетин, а, брой 5 всъщност току-що е отпечатан. А, и сега нека да пристъпим към гласуване. Започваме с четвърта точка от дневния ред. Подгответе си картите за гласуване. Първа, първия доклад, който ще гласуваме е, е макрофинансовата подкрепа за Република Молдова. Докладчика ни е Юлио Винклер от Народната партия, е, Европейската народна партия. Е, ние сме гласували пета изменения на последната ни среща през юли и е, съобразно информацията, която имам, съвета приема нашите изменения и е, може да приемем споразумението на първо четене, но първо искам да дам думата на господин Юлио Винклер за да ни каже нещо, което смята, че, че е уместно. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, ще бъда кратък, защото през юли проведохме дискусията, когато гласувахме измененията. Искам само да е, съобщя, че нали, измененията се вдъхновяваха основно от дискусията, която проведохме по е, микрофинансовата подкрепа за Украина. Е, тези изменения искаха е, процеса да бъде прозрачен, е, контрола на парламента и сега трябва окончателно да гласуваме. Това е много важна подкрепа за Молдова. Това е съседна страна в изключително трудно економическо положение и това ще бъде ясен сигнал от името на Европейския парламент. Благодаря ви. Благодаря ви. Нека тогава да пристъпим към гласуване. Електронно гласуване. Готови ли сте начало на гласуването? Има един зелен глас повече. Познавам ви. А... Може ли да направим проба с картите? Колко гласа имаме? Два? Два гласа. Кой е гласувал, кой е пуснал един вод повече, отколкото има право? Така, нека сега да видим какви са резултатите. Единодушие. Двайсет гласа за. Поздравления за докладчика. Да, не пролича. А може би вие нещо е, сте натиснал А, да, е, има един глас, има един глас против. Добре, отбелязваме. Отбелязваме си. Е, двайсет гласа за, един глас по- против. Е, сега гласуване по резолюцията, край, край на гласуването против. Пак не пролича гласуването против. Е, бихте ли си променил? Седнете на друга машина. Добре, ясно. Все пак е, гласът ви против ще бъде е, отбелязан. Така, приключваме вота. Поздравления за колегата Юлио Винклер. Е, сега пристъпваме към пета точка. Гласуване по изменението на резолюцията на съвета, с който се въвеждат изключителни търговски мерки за страни и територии, е, участващи или свързани е, с е, процеса по европейско стабилизиране или асоцииране. Аз съм докладчик. И е, така, пристъпваме към гласуване, отново електронно гласуване. Нека да започнем с гласуване на изменение номер 3, но то е оттеглено. Аз съм го оттеглил. Е, четвърто изменение. За. Против. Против. Въздържали се. Един въздържал се. Останалите са за. Пето изменение. За. Против въздържали се, един въздържал се. Приема се. С шесто изменение за, против, въздържали се. Един, един, един глас против. Седмо изменение, ако не бъркам. За, против, въздържали се. Приема се с един въздържал се. Осмо изменение за, против. Въздържали се. Приема се. Един глас против. Девето изменение за, против. Въздържали се. Приема се с единодушие. Десето изменение за, против. Въздържали се. Приема се с един глас против. Единайсето изменение за, против против, въздържали се, приема се. 12 изменение за, против, въздържали се, приема се. сега, мотивите, първо изменение, за, против, въздържали се, един глас против, значи се приема, второ изменение за, против, въздържали се. Приема се с е, един въздържал се. Окончателно гласуване. Е, електронно гласуване. По предложението на комисията в изменение и вид. Начало на гласуването. Край на гласуването. Е, вие гласувахте ли против? Благодаря ви много, но отговора беше без микрофон. Отговора беше без микрофон. Е, е, сега гласуване по законодателната резолюция. начало на гласуването, край на гласуването. Да, приема се с един въздържал се. Окей. А, there is another vote to be done. Uh, Сега гласуваме споразумението между комисията и съвета. Приема се. Сега преминаваме към точка 6. Позиция на парламента по проекто бюджета за 2011 година, като е изменен от съвета. Докладчик е Питър Щастни от НП. Нека да започнем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 Радвам се, че послушахте съвета ми. Край на гласуването. Да, отхвърля се. Е, прощавайте, приема се. Нещо обзбърках. Сега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 Приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 за. Тук има грешка. 11 и 12 не са несъвместими. Могат да се комбинират, да се съчетаят. Така че изменение 12 не отпада, ако 11 бъде прието. Можем ли да ги гласуваме заедно? Започваме с 11 за, против, въздържали се, приема се, изменение 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 14 за, против, приема се. И крайно гласуване на становището електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега трябва да приемем измененията към бюджетните линии. Има две изменения – 20.02.01 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 67, 70, 11, приема се и окончателно крайно гласуване. Моля, гласувайте. Край гласуването. Приема се с един глас против. Поздравление за Петър Щастни. Сега преминаваме към точка 7. Гласуване на проекто становище, изготвено от Джо Хейгенс от Северната левица за аспекти на гражданско право, търговско право, семейно право и международно право по отношение, при прилагането на Стокхолмската програма. Започваме с изменение номер едно. За, против, въздържали се, отхвърля се. Добре. Електронна проверка. Започнете гласуването на изменение първо. Край на гласуването. Отхвърля се. Добре, ще повторим гласуването. Моля, започнете да гласувате. Сега приключваме гласуването. Приемат се. Компромисно изменение едно за против въздържали се проверка електронна моля гласувайте край на гласуването Приема се. Изменение 6. За, против, въздържали се. Пак трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Добре, ще проверим за изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. За този път машините работят. Сега крайното гласуване на становището за... Т.е. гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за Джо Хигинс. И преминаваме към точка 8. Гласуване на изменения по отношение на финансовия регламент, който се прилага към общия бюджет на европейските общности, е, по-специално по за службата за външна дейност. Е, докладчик е Кадер Ариф. Трябва да гласуваме по електронен път по проекто становището на Кадера Жив. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас против. Поздравление за Кадера Рив. И с това приключваме с гласуването. Благодаря за сътрудничеството. И стигна до точка 9. Задължително прилагане на 61 регламента на, Европейската, на Економическата комисия за Европа на ООН по отношение одобряването на моторни превозни средства, техните ремаркета и системи с резервни части, които се отнасят до тях трябва да проведем дискусия по е, това становище. Давам думата на господин Казак. Благодаря, господин председател, колеги. Както казахте, това е препоръка за задължителното прилагане на 61 регламента на Економическата комисия за Европа на ООН за моторни превозни средства, ремаркета и тех... отделни технически системи, предназначени за тях. И КЕНАОНЕ е създадена през 1947 за да поощрява економическото сътрудничество между държавите членки. Това е една от пете регионални комисии, която включва 56 е, държави членки, европейски държави, Канада, Штатите и републиките от е, Централна Азия. Тя дава една рамка за преговори по международните правни инструменти в областта на търговията, и европейското право предвижда задължителното прилагане на приятите от тази комисия регламенти. В случая 61-те е, регламента ще бъдат интегрирани в европейското право, за да няма дублиране нито в техническите предписания, нито в административните процедури, което ще улесни и промишлеността и националните власти. Освен това, одобряването, основано на международно признати норми, ще подобри достъпа до пазарите на трети страни, които са страни по а, споразумението в, на рамките на ООН. Бехме, допитахме се до представители на индустрията, те нямат възражения и затова ви предлагам да одобрим въвеждането на тези регламенти. Но тъй като нашата комисия все още не е официално сезирана, ви предлагам да гласуваме на следващото заседание ако не бъдат внесени някакви съществени изменения. След влизането в сила на Лисабонския договор, процедурите се промениха, така че процедурата и правното основание трябва да бъдат изяснени от Европейската комисия. По силата на член 81 на нашия регламент не е възможно да внасяме изменения. Благодаря за вниманието. Опс. <laughs> Okay. Um, you are right in вие сте прав, е, когато отбелязахте, е, че е, все още комисията не е сезирана, така че не можем да гласуваме и действително е по-разумно да оставим гласуването за по-късно. Нека все пак да чуем мнението на комисията Флоран Херлиц. Давам думата на представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Казак за направеното от него изказване и за работата, която е свършена, като прояви много голяма вярност. Той изготви доклада. Няма да се разпростирам по темата. Искам само да напомня, че инициативата се вписва в по-широка рамка, а именно правилника за обща сигурност от миналата година. Това е правилник от Европейско право на съвета, който предвижда нов подход по силата на който определени правилници е, от Женева на ООН трябва да бъдат включени в европейското право. Е, това е инициатива, която върви по посока и на упростяването, защото отпадат някои стари директиви и е, се придържаме сега единствено към тези правилници на ООН и на неговата компетентна комисия. Няма да повтарям казаното от господин Казак, то беше абсолютно ясно. Беше проведена дискусия в съвета. Заседанието беше на 27 юни. За момента няма никакви проблеми в съвета. Въпреки това, по време на дискусията се обсъди въпроса за изясняването на правното основание. Този въпрос продължава да се обсъжда и мисля, че на следващото заседание на съвета на 8 септември ще се изясни. И след това комитетът, документът ще ви бъде предаден и ще може съответно да го гласувате. Благодаря, господин председател. Благодаря. Някой има ли нещо да каже? Някой друг, някакви забележки? Добре. Благодаря ви. Благодаря на един казак. Сега пристъпваме към десета точка. Случаят е подобен. Задължително прилагане на правилник 100 на Економическата комисия на ООН за Европа за одобрението на моторни превозни средства от гледна точка на електрическата сигурност. Това се състои е, разликата. Докладчикът е Николо Рикалди, Риналди от името на, от групата на либералите. И мисля, че трябва да действаме както по предишната точка. Господин Риналди, имате думата. Благодаря, господин председател. Както казахте, случаят е много подобен, но все пак е доста по-простен, отколкото пакетните правила. Колегата отговаряш за 61 правила, само за едно. Тук си имаме работа с нормите за сигурност за хибридните автомобили. също така за МПС-та с електрически мотори. И представители на комисията казаха вече, че всичко това пасва в новата рамка на Европейския съюз. Това е инструмент, чрез който става а, възможно и по-лесно да се продават тези хибридни автомобили и а, предприятията не се нуждаят от множество разрешителни. А, а, един правен инструмент, който да служи като референтна рамка. Става дума за доклад, който няма а, голяма политическа тежест а, и значение. Става дума за темата разпространение на МПС-та с ниски емисии. Всичко това, разбира се, е свързано с околната среда, с нашите а, улици. И това, което е свързано с доклада на колегата Казак е, че за нас има осложнение. Ние чухме, че а, при този регламент правното основание още не е изяснено. Съветът и комисията все още водят а, преговори. Официално все още никой не се е обърнал към нас. И затова аз предлагам на следващото заседание да приемам тази точка. Няма изменения. Предполагаме, че комисията няма да промени предложението си. So, remark, Благодаря. Комисията желая ли да добави нещо, господин Херлиц? Um, Благодаря. Само искам да точно, че е, искаме да гарантираме специална видимост на този регламент, е, защото това ще е, поощри, е, е, ще насърчи пазара на електрически моторни превозни средства. Е, имаше знаете, че Прият е, един документ от трите институции за една а, е, чиста индустрия и тази инициатива е свързана също, също с а, е, това проекто становище. Исках просто това да поясня. Благодаря. Някой друг иска ли да се изкаже? Не, благодаря ви. Благодаря на Риналди. Всъщност е, това показва, че няма смисъл да се отлагат е, въпроса. Ние имаме и мнението на съвета. Сега пристъпваме към 11-та точка. Това са е, преходни разпоредби за двустранни инвестиционни споразумения между държавите членки и трети страни, така нареченото правилници на кръстниците във връзка с тези двустранни споразумения между Европейски съюз и трети страни. Е, както знаете, е, по силата на Лисабонския договор е, се дават нови правомощия на Европейски съюз като такъв, така че трябва нови правилници за нови ситуации. а, има около стотина споразумения а, с трети страни. Докладчика ни е Карл Шлитлер от Зелените и аз веднага давам думата за първи обмен на мнения по тази точка. Карл, заповядай. Yeah, thank you very much, Chairman. Uh, Благодаря ви, много е вълнуващо. Аз е, поздравявам всички с добре дошли в това интересно поле за дискусия. Аз ние, може, ние можем просто да кажем, че това е нещо ново, защото ни се дават нови правомощия, е, за да работим по този въпрос. Аз е, мисля, е, е че е, в крайна сметка излезе комунике на 7 юли и то показва, че има възможност за конфликта за правомощите между различните институции, обаче има нов договор, той е ясен, това е европейско правомощие и парламент е част от е, този триъгълник на властта е, и е, с трите европейски институции има споразумение и моите колеги казват, че ние трябва да се кажем думата. Е, това е свързано е, с, с е, тък, двустранните споразумения в сила в момента. Сега Европейския съюз придобива нови правомощия и можем да ги използваме, за да вървим напред. И сега има повече от 100 двустранни споразумения – и аз мисля, че е важно да имаме правна сигурност и факта, че има съвместно съществуване в момента, което означава, че споразуменията са в сила, докато определим нови правила нямам нищо против по това, но е, трябва да имаме някакви е, клаузи, които да са приключващи така наречените клаузи на залеза, защото е, някои от тези споразумения са изключително важни и трябва да бъдат усъвременени към съвременните времена, да няма колониален подход. Иди си вземи каквото ти трябва, е, без никаква отговорност. Това не е съвременна търговска европейска политика. Така че е, тези споразумения трябва да се усъвременят. Понякога те съществуват паралелно и всички са единодушни че трябва да има правна сигурност. Трябва ни, освен това, е, това да не се проточва не трябва да се проточва, е, защото е, не може да имаме търговска политика при положение, че има стотина споразумения, които и противоречат. И така, Това е, е един от трите важни въпроси, е, свързани с инвестирането. Ние ще бъдем кръстници, така ако може да се каже, ще покровителстваме такива споразумения. Социалистите, Кадир Алиф ще каже каква е туристическата политика по инвестициите. И е, третата част отново правомощията. Комисията е, е получила правомощия от съвета и е, парламента ще участва ли в това? Ние не можем да отстъпим е, права по нито един от въпросите, защото нова инвестиционна политика трябва да има правна оценка, ново правно основание, всичко трябва да се усъвременява. парламентът ще участва и не можем да приемем комисията и съвета сами да решават какви преговори ще има с Канада, Сингапур, Китай, проче. Така че е, трябва е, да се включат тези три части. Ние трябва да имаме предвид, че имаме власт по новия договор, трябва да спазваме договора и трябва комисията и съвета да видят как ще работят с нас. Сега, по самото съдържание на предложението на комисията. Както казах по-рано, А, имаме ги тези стари споразумения. Някои от тях ще влязат в стълкновение с новата политика на Европейския съюз и е, комисията е, трябва да бги за тези конфликти и трябва да се определят правила как и кога те могат да откажат да усъвременят съществуващите споразумения или да създадат дори нови споразумения. Трябва да се изяснят правилата, трябва да се види какво ще бъде участието на парламента. И друго, което ме тревожи, това е, че в момента има съвместно съществуване. До кога ще продължи то и как ще работим с клаузата за най на нация? по силата на тези споразумения. Ако на дадена нация се даде право по силата на едно споразумение, обаче и се отнеме това право по силата на друго споразумение. Тоест, е, тази клауза в дадено споразумение как ще подрони друго споразумение, особено ако имаме съвместна европейска политика. Това е проблемен въпрос, който трябва да изясним, както при преходния период, така и при новата политика, която трябва да си определим. Е, трябва и минимални стандарти за инвестиционни споразумения. Е, трябва да има е, прозрачност при спорни въпроси, и при изясняването им. Е, това е абсолютно непрозрачно, дори тайно се решават изключително важни въпроси за економиката, за хората и е, трябва е, да има по-голяма прозрачност за настоящите и за новите. И е, трябва да има по-добър баланс между правата на инвеститорите и техните задължения. И тук е, също искам да се спра на въпроса за разбираемата политика, да има последователност в политиката. Ние не можем е, да имаме споразумения по околна среда, социални права, човешки права, а едновременно с това има стари споразумения, които не се съобразяват с тези права. Така че това е конфликт, който трябва да се изясни през преходния период, дори да се подновяват, ако в случай на подновяване на споразумения. Както казах, някои от тези споразумения наистина са много стари и изобщо не отговарят на новите съвремени цели на европейската политика. Има възможности за много държави членки, може би Германия, Великобритания, Холандия, си имат много е, двустранни споразумения, но нови членове нямат такива споразумения. Как можем да ги приобщим към съществуващите споразумения? Това е европеизиране на политиката, за да няма такива дисбаланси е, как е, всички страни от Европейския съюз е, да бъдат третирани на равна нога, защото от преходния период може да се окаже дълъг и да няма а, такива разлики а, между държавите членки. има и нови разпоредби по 5 и 12 споразумение, т.е. 5 години след влизането в сила на правилниците, е, комисията ще настоява за предоговаряне или за създаване на нови споразумения. това не е удовлетворително. Нямаме е, предложение за определен срок е, за е, клаузите, които трябва да излезат от употреба за така наречените клаузи на залеза. Докато нямаме точна дата, Никога няма да видим края на този хаотичен режим на стотина е, двустранни споразумения. Е, искам ние с съвета и с комисията да се споразумем към е, клозите, чието, чието прилагане ще приключи. Имаме договор, и е, всъщност договора няма да се прилага, особено ако има е, стари споразумения, защото клаузите за най-благодателства на нация ще подронят бъдещата европейска политика. Това е много важна тема за обсъждане. И накрая комисията е, е, е, е съгласна, че е, споразуменията имат различни правни аспекти по член 9 АБЦ от гледна точка на европейското право, естествено, че те трябва да съответстват на европейското право и второ, да няма припокриване между различни правни режими. Това е, е логично, това е такъв правен подход. И трето, точка С, е, интересно е, може да погледнете Значи член 9, алинея С, комисията трябва да позволи е, отварянето на официални преговори, ако е, стига тези, това да не влезе в противоречие с закона, които е, съставляват препятствие за развитието и прилагането на европейската политика, свързана с инвестирането и е, специално е, съвместната търговска политика. Тук ме смущава а, само политиката свързана с инвестирането, защото в идеалния случай а, при новата политика трябва да се интегрира инвестициите, за да се постигнат економически и социални цели. Това трябва да бъде средство. Това е съвременна търговска политика. Ако е свързана само с инвестициите, можем да тълкуваме широко, обаче можем да тълкуваме и много тясно, така че трябва да се изясни какво ме предвид. Широко бих тълкувала аз да постигаме нашите цели. Това е, е така проблем, който искам да се обсъди. Мисля, че ще спра до тук и искам да чуя какво ще кажат е, колегите. Е, е, и е, имаше предложение преди да изготвя доклада си. Знаете, че колкото по-рано постъпят предложенията, толкова по-голям шанс е да бъдат прокарани. Благодаря ви, каза председателя, за този разбираем анализ на правилниците, за всички проблеми, които възникват. Преди да дам думата на комисията и съвета, искам да питам другите политически групи имат ли нещо да кажат господин Кадир? Мерси, Благодаря. Аз нямам много какво да добавя. Искам да благодаря на колегата, който обхвана всички въпроси, които си задаваме за тези двустранни споразумения за инвестиции. Ние вече имахме дебат с господин Съливан при закрити врати и е, много елементи от дебата бяха споменани от господин Шлайтер. Е, през е, следващите месеци в нашата комисия трябва да е, стигнем до резултати. Знаем, че Лисабонския договор ни дава нови правомощи и ние трябва да ги използваме пълноценно. Особено в тази област. Беше ни обяснено, че временните разпоредби ще се приемат в рамките на процеса на съвместно вземане на решение, т.е. гласа на парламента ще има тежест но Как... Има други е, споразумения с Канада, с Меркосур и така нататък, където ни държат на страна, така че тук има някакви двойни стандарти и моята група смята, че не трябва да има преговори с трети страни до тогава, докато парламента не е изразил своето становище и не е бил консултиран. Освен това, рамковото споразумение между комисията и парламента споменава, че всеки мандат за преговори трябва да бъде внасен в парламента, така че да парламента да даде своето становище. Надявам се, че това ще бъде спазено и ще получим, възможно най-скоро, проекта за мандат за преговори с тези страни. Това беше, което исках да добавя. Благодаря, Кадер. Даниел Каспари. Уважаеми колеги, точката, която бе повдигната от господин е, Кадирариф, е, е нещо, което искам да подкрепя. Искам да се концентрирам върху още нещо, върху доклада на колегата Шлютер. И трябва да ви кажа, че не съм много доволен от представенето на комисията. Аз съм твърдо убеден, че онова, което комисията е представила, ще доведе до невероятна правна несигурност или доведе вече до такава правна несигурност. Има предприятия, които при нас са доста несигурни. Какво става с съществуващи договори, ако се започнат дела срещу съществуващи договори. Това според мен не е добре за работните места в Европа, не е добре обаче и за е, целите на развитие, споменати от колегата Шлютер, и като мисля за европейски инвестиции в чужбина, които в много случаи са е, вложени по доста устойчив начин, последното, от което се нуждаем, е, е поставянето под съмнение на съществуващи правни договорености чрез една единствена проверка или одит, както се предвижда това тук. Тоест въпросът, който е важен, как ще действаме със съществуващи договори. Значи тук говоря за така наречената sunset клауза, за клаузата на изтичане на даден правен акт. Е, тоест, въпросът е свързан с правната сигурност, с надежността е, и нашите международни партньори трябва да са абсолютен приоритет. И затова тази тема за е, клаузата на изтичане на правните актове трябва да бъде дискутирана много подробно. Не смятам, че е особено разумно се подхожда от страна на комисията. И второто, на което искам да се спра. Ако комисията в бъдеще иска да преговаря по ново споразумение, тя предлага да не се дава мандат от съвета и да могат да се обявят съществуващите споразумения за невалидни това направо за мен не е правна несигурност, а изнудване, защото по този начин комисията може да изнудва и парламента, защото ако се дават мандати, ние можем от парламента да кажем не, ние не искаме. Не искаме с определена страна да се сключва споразумение за инвестиционна защита, може би по социални причини, по екологични или по причини свързани с човешките права, например. И а, ако комисията има средство за натиск срещу нас и не дава мандат на съвета, отхвърля мандат, е, това означава, че съществуващи споразумения автоматично могат да бъдат обявени за невалидни. И мисля, че с това ще си окажем мечешка услуга и бих бил благодарен, ако имаме възможност много интензивно да преговаряме по тази тема и е, би било хубаво, ако намерим някакъв модус вивенди, така че между гласуването по измененията и окончателното гласуване да имаме време и възможност подробно и спокойно да изработим компромиса, да не сме е, поставени под натиск. Благодаря. Thank you. From the ALDE group, uh... От името на либералите, uh, госпожа Десавлес. Либерали демократи. Аз съм напълно съгласна с казаното от преждеговорищите. Трябва обаче да си зададем въпроса по различен начин. Важно е да обмисляме временните разпоредби и съм напълно съгласна с вас по отношение на правната сигурност, но Смятам, че да задаваме въпроса за временните разпоредби, без да сме задали въпроса на къде вървим, каква политика и стратегия искаме в областта на инвестициите, това е, е да объркаме реда на нещата и комисията е, си запазва ролята сериозната за себе си ние обаче имаме ангажименти като парламентаристи, т.е. да мислим по същество. И за това трябва да решим какъв тип инвестиции е, ще търси да прави Европейския съюз, какви партньори, каква ще бъде връзката с правата на човека, с околната среда. Така че аз предлагам ние като парламентаристи да видим първо каква е целта и, и стратегията и после да мислим за календара и за графика. Благодаря ви, Уилям. Уилям има. Благодаря ви. Благодаря ви, нищо не работи днес. Е, всъщност аз ще кажа, че за разлика от моите почитаеми колеги от е, комисията, аз гласувах е, в интерес на Великобритания. Аз не съм избран за да защитавам каузата на европейската супердържава. И аз искам да кажа, че като гледам това от гледна точка на Великобритания, това е нищо друго, а нещо изключително опасно. Тук се казва, например, е, че договор за работата на Европейския съюз създава на Европейския съюз изключителни правомощия за преки чуждестранни инвестиции. Е, и се говори за изключителни правомощия за а, е, из, директни чуждестранни инвестиции. Аз се повтарям, обаче и документа се повтаря. Сега тук говорим за слон в аптека. И той беше прав, като каза, че има стотици двустранни споразумения, на национално ниво. Някои страни имат стотици споразумения, а други почти нямат. Това е абсолютно вярно. И аз обаче не съм съгласен с него. Не може да има изключителни различия между различните държави. А, обаче различните държави са различни държави. И е, това е една от иллюзиите, е, че този е, иллюзия, на която се базира Европейски съюз, че страните са еднакви, а всъщност те са корено различни. И една от страните, която има много двустранни споразумения е Великобритания и нещо около 40% от е, всички а, инвестиции в Европейския съюз отиват, отиват към Великобритания. Освен това, а, е, а, е, колкото до външните инвестиции, Великобритания е един от, една от най-големите нации на инвеститори. Сега, само Съединените щати са по-голям инвеститор в Великобритания. И за това и Великобритания е най-големият чуждестранен инвеститор в Съединените щати. Сега, като погледнем глава трета и като погледнете тези клаузи тука, примерно 8 член, комисията трябва да съобщава на държавите членки, че има намерение да промени настоящите споразумения и да обяви нови, а по 9 член се определя на какво основание комисията нямаш да разреши преговори за държавите членки за нови споразумения. Член 10 изисква държавите членки да информира комисията за преговори, които се водят. И накрая комисията иска да участва в тези преговори като наблюдател. Е, сега, по-нататък, по 11 член преди е, да бъде споразум... Е, подписано споразумение, комисията ще оценява а, е, дали споразумението не е подронва текущи преговори по инвестиции или конфликт с задължения по европейското право. Това са огромни, огромни промени, които изцяло нарушават интересите на моята страна. Дейвид Мартин гледа надолу, гледа надолу е, е, е, защото аз мисля, че този договор е само едно упражнение, за разлика от моите колеги, за които все пак имам известно уважение, поне за повечето от тях. Това е нещо много опасна перспектива за Великобритания изключително опасна перспектива е, за предприятията в Великобритания, за економиката на Великобритания и за гражданите и живеещите в Великобритания. И съвсем откровенно е, франко-германското споразумение е, трябва да имат правото да разглеждат основни части в инвестиции, които създават работни места в Великобритания и обратното. Великобритания страда от това, че има непрекъсната намеса от Европейския съюз. Економиката просто се спъва от неподходящи правилници, е, които се наблюдават, е, че в повечето от държавите членки са неразумни. И аз трябва да кажа, че тези предложения тук е, са е, един предвестник за нещо, което ще бъде огромна от огромна вреда и аз е, виждам, че моите колеги от Великобритания се правят, че не слушат, гледат на страна, обаче избирателите ще ги съдят за в бъдеще. Някой друг има ли да каже нещо преди да се обърна към комисията? Господин Мауро Петричоне. От е, Генерална дирекция търговия имате думата. Thank you, Chairman. Thank you very much. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате думата. Аз сега няма да говоря общи приказки, защо са важни инвестициите. Искам съвсем накратко да кажа три неща и да напомня е, как комисията разглежда новата политика в контекста на общата търговска политика е, е, е, е, е, Съвсем накратко искам да напомня основните е, характеристики е, за тези проекто споразумение и искам да започна да отговарям на някои от въпросите, които бяха повдигнати. Някои от въпросите са сложни и аз не мога да твърдя, че имам е, отговор на всички тези въпроси сега. Господин председател, в е, е Европейския съюз като цяло нашата политика е, гарантира е, на мултиевропейския европейските чужестранни инвестиции структури, общо право и привличане на пазара. Ние не можем да казваме при какви условия всички инвеститори прилагат закона, обаче целта за инвестиране в съвместната политика е да има еднакво третиране за европейските инвеститори зад граница и преговорите по инвестиции не са инструмент за привилегировано третиране или за избягване на задълженията по законите на отделните страни. Това, от гледна точка на комисията, е предпоставка е, е, за е, новата политика по Лисабонския договор – и е, много е важно и комисията го съзнава, е, че трябва инвестиционната политика да е, се включва в е, конкретна инвести... Е, инвести... институционална рамка, в която да се определи ролята на парламента и комисията ще изиграе своята роля. За това Както вече беше казано, когато се разработва нова политика, не трябва да се забравя факта, е, че има около 200 споразумения, 120 1200 споразумения и аз мисля, че някои от тях е, осигуряват сигурност за нашите инвеститори зад граница и е, дава гаранции за чуждестранните инвеститори, че нашата политика няма драматично да се промени и е, тези споразумения са под международното право. Важно е да се каже, че ако никой нищо не им направи, те продължават е, да бъдат в сила. Т.е. правната сигурност по международното право е гарантирана. Е, проблемът е, че има конфликт с изключителните правомощия на Европейския е, съюз. Т.е. държавите членки са под задължението да денонсират такива споразумения. И точно в това се състои несигурността. И заради това е, трябва е, да имаме време, за да проведем институционалния процес и да се приемат е, тези правилници. Обаче важно е, че ние дадохме сигнал към нашите инвеститори и чуждестранните инвеститори, че нашите институции работят за да се отстрани тази сигурност. Едновременно с това като се гарантира правна сигурност е, чрез запазване е, на двустранните споразумения е, не е достатъчно. Трябва тези споразумения да не предпоставят бъдеща политика и това не е в духа и буквата на договора. Има нови разпоредби е, в правилниците, е, чиято цел е да постигнат е, тази цел. Въпросът е дали парламента и съвета ще дадат достъп до това. Това е целта Едновременно с това комисията изготви комюнике по бъдещата инвестиционна политика. Това съобщение също е първа крачка, не се отговаря на всички въпроси, но все пак е сигнал е, за е, широките граници на бъдещата европейска политика. Е, еволюцията ще бъде постепенна и предвидима, ще бъде възоснова на прозрачна дискусия между институциите и останалите партньори. Изобщо трябва в кратко време да се справим с много въпроси. Аз искам да посоча три черти на този правилник, на тези правилници. Първо целта е да се позволи законността по договора на наличните споразумения, т.е. нямаме покровителстване на никакво незаконно съдържание. Всяко нарушение на договора а... Казано е, че няма задължение на държавите членки по договор. Е, е, те стават напълно отговорни за е, правното съдържание на тези споразумения и комисията ще предприеме правни действия, ако съдържанието не отговаря. С тези правилници ние не искаме да променяме правната ситуация, като отменяме е, временни и преходни разпоредби. И втората точка е, е, правата на държавите членки да продължат да водят преговори. Това е изключение и трябва да бъде ограничено във времето и с ограничен обхват. Има две основни причини за това. Първата е, че е, създаването на европейска политика ще бъде постепенно и дори да имаме ресурсите, дори е, да имаме всички необходими познания, материално ще бъде невъзможно съвета да замени 1200 споразумения в разумен период от време. Поради това е, Европейската политика ще се изгражда постепенно, това е неизбежно и е, преходните разпоредби имат за цел е, именно е, да улеснят това. Сега, това, че се опълномощава държавите членки да предоговарят, също има своите причини. Някои от споразуменията са много стари и някои клаузи трябва да се усъвременяват. И... Но да се усъвременяват в тази рамка. И в Втората причина за упълномащаването е, че много от споразуменията са несъвместими с договора и заради това трябва да се отстрани това и всъщност държавите членки могат да отстранят съществените несъвместимости, които, са, които всъщност са установени от съда. И третата черта, това е на правилниците, това е подновяването, подновяването на споразуменията. Ние искаме да бъдем ясни и точни, когато говорим за оттегляне на разрешение или отмяна на разрешение. Въпросът трябва да се обсъжда и в парламента, и в съвета. Трябва да бъдем възможно най-точни. Аз отбелязах някои от казаните преди това неща, но фактът си остава, че ако има несъвместимост с договора, комисията е, трябва да има е, правомощието е, да не дава право на това споразумение да бъде подновено. Ние ние искаме непременно да даваме, да, да, да, да обжалваме пред съда такова споразумение. Е, по правилниците се предвиждат консултации, е, за да се е, реши проблема с съответната държава членка. Въпреки това, фактът е, че има риск в новата политика по силата на преходните разпоредби, но това да бъде изключение, и ако се окаже, че механизма за упълномощаване е, влиза в конфликт с развитието на е, нова европейска политика, е, комисията трябва да има правото да се противопостави и, и последната точка е свързана с някои от въпросите, които се повдигнаха от членовете на тази комисия. Ние се опитваме да разработваме пакет от е, документи и инструменти, които ще дадат е, право, е, които ще дадат пълна картина и на съвета, и на парламента за това как ще изглежда инвестиционната политика. Пълен ли е документа? Не е. Още не разполагаме с всички данни, за да имаме пълна картина, но ние се опитваме да представим колкото се може най-пълна картина. Е, ние имаме право е, за преговори за инвестиции, но ние нямаме правомощия за инвестиционна защита. В е, много случаи нашите търговски партньори искат такава, такива гаранции да бъдат условие за продължаване на преговорите. И не може съвета просто да отказва да преговаря, защото, да, както за нас е, е, е, би било недопустимо, те да ни откажат някакви гаранции, когато водим преговорите. И комисията ще иска допълнителна директива за преговорите, за да може да се справи с този въпрос. И тези преговори няма да приключат утре. Ще бъда много очуден, ако. Е, е, тези преговори приключат преди парламентарния дебат по инвестиционната политика. Ако говорим за нови преговори, е, е, примерно би било желателно да имаме инвестиционни преговори с Китай, тогава ще се е, работи по традиционния път. Ще има оценка, допитване, правомощията ще бъдат е, изложени пред парламента и защо всички правомощия ще бъдат е, излагани пред парламента. И тогава е, ще видим първо дали ще получим мандата и след това процеса ще отнеме много време. Много време и в никакъв случай не може да се каже какви ще са резултатите от дискусиите в парламента и в съвета. И накрая ние ще бъде хубаво и за парламента, и за съвета да имат поне два конкретни примера за това как биха изглеждали правилниците за преговори и за инвестиране. Ние не можахме да дадем такива примери в предишното ни комунике, но ще търсим конкретни примери когато партньорите искат да водим преговори. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Каспар, искахте ли думата? Yeah, please, Имам само един уточняващ въпрос към комисията. В първоначалното си изказване исках да се задълбочавам, но след като представителят на комисията много интензивно се занимава с тази тема, все пак искам да поставя моя допълнителен въпрос. Uh, дали му е направило впечатление доколко съществуващи договори влизат в разрез с законодателството на Европейския съюз и затова следва да се задейства Европейската комисия? И дали се прехвърлят тези правомощия сега от държавите членки на Европейския съюз? Аз не съм юрист, но председателят със сигурност знае, че комисията винаги е била пазителка на европейските договори. И онова, което за мен е много крещящо тук, е въпросът защо комисията въобще не се е занимавала през последните 10 години с въпроса дали тези многобройни хиляди съществуващи договори за инвестиционна защита са в разраз с европейското законодателство или не. Така че въпросът ми е спала ли е комисията през последните десетилетия? Аз ли нещо не виждам, не гледам правилно? Има ли нови неща, които преди 1 декември не са съществували? Искам да знам защо изведнъж сега всички такива споразумения трябва да бъдат разгледани, а в миналото това не е било необходимо и не е направено. The floor to the Commission to answer this question. Отново думата има на комисията. Думата, комисията има думата да отговори. Е, това всъщност е критика е, за прозрачността в работата на комисията. Има специални клаузи за това, е, обаче това се случи преди години, когато комисията почти не знаеше как изглежда тези споразумения и държавите членки не бяха длъжни да уведомяват комисията за тези споразумения или да ги показват на който идея. е. И освен това, комисията е, подаде под съд много държави членки за несъвместимост с договорите. И накрая тези споразумения са е, водени е, с добра воля, е, така че едва ли държавите членки съвсем преднамерено са създали противоречие с европейското право. Но понякога просто с времето се появи тази несъвместимост и когато комисията го разбра, тя действа и като се опита да убеди държавите членки да предоговори споразуменията, и това стана е, е, преди второто разширение и преди 2004 година е, бяха проведени много предоговаряния, за да се избегне несъвместимостта. В много случаи имаше несъгласие с държавите членки, дали действително дадени разпоредби не са съвместими с европейското право и тогава комисията ги даде под съд преди да влезат в сила тези споразумения и преди е, да бъдат разгледани те, аз разгледах това много подробно е, и правните е, различия, преди да се решат, ще трябва време. Механизмът е създаден, за да има допълнителни инструменти, ако възникне несъвместимост, тя да бъде отстранена. Искам да кажа, че по правилниците се предвиждат консултации, е, и при предоговаряне на е, настоящите споразумения на преходна основа в е, споразумение с комисията държавите членки могат да решат как да отстранят несъвместимостта без е, да поставят под въпрос е, договора, защото това ще ни направи нестабилни. Аз не смятам, че механизма е, така е, е бил обект на някакъв компромис. Ние трябва да добавим други инструменти, за да се реши проблема, който е установен и който е добре известен. Благодаря ви. И така, Нека сега да се върнем обратно към Карл Швитер, към нашия докладчик. No. They don't want to speak. So I would like to listen to the council still. no. We don't... Съвета. Нямаме мнение на съвета на настоящия етап. съвета има право да се изкаже по-късно, така че вие отново имате думата за окончателни забележки. да видим какво е мнението ви за графика. <laughs> Ah, sorry. No, I think it's working, yeah? I just made a comment in French to my Belgian friends. Няколко коментара към белгийските приятели от председателството. Мисля, че цялата дискусия днес е следната. Всички ние се намираме в една ситуация, всички ние искаме обаче промяна. Всяка страна се опитва да направи възможно най-добрите преговори, след това казва това е най-доброто или всички имат равни възможности и правна рамка, която е солидна, няма несигурности, едни и същи правила. Но по-настоящем нямаме никакви правила, защото държавите членки вече нямат възможност да правят каквото искат, защото имаме договора. Тоест, намираме се в ситуация, в която никой не, е, никой не харесва нещата такива, каквито изглеждат. Но ние трябва да използваме договор, защото всички страни са го ратифицирали и са го приели, дали го харесваме или не. Така че, онова, което искам да направя сега, е да направя стъпка от фаза А към фаза Б. Слушайки колегите, включително и колегата Каспари, наистина въпросът, който възниква е свързан с правната сигурност. Това е много важен въпрос, защото иначе няма да помогнем на никой. Ние трябва да намерим някакъв преходен модел и не бива да забравяме това. Но Правна несигурност е също съществуващата ситуация, където по-настоящем се казва Европейският съюз решава и всеки следва правилата, същевременно, които са подписани в различните двустранни споразумения. Тоест ние и по-настоящем имаме правна несигурност, дори да имаме много дълъг преходен период с най-различни изключения. Тоест ситуацията така иначе ще бъде неудовлетворителна особено при конфликти в тази ситуация, които ще завършат един път в съда на Европейската общност. В други случаи нещата ще ще приключат в някой друг съд, където в трети страни, където е, съдиите ще вземат е, решения, ще постановят решения, които ще бъдат извън всякакъв демократичен контрол. Така че проблемите съществуват. Ние трябва да използваме договора, не нуждаем се от преходен период, за да дефинираме нещата. Е, вие говорихте за клаузата за изтичане на договорите, така наречената sunset клауза. А също така въпроси които бяха, въпросите, които бяха повдигнати от колегата Каспари Кадъра Риф. Ние е, ще разговаряме с вас много, защото вие имате подобен е, доклад. Най-вероятно ще се занимавате с тази тема. Е, аз не съм франко или германско зелен. Аз умишлено използвах този израз, избрах това и по отношение на колегата от Франция. Аз се гордея с него много. Но дори и Швеция да има някои споразумения, аз съм сигурен, че моето правителство ще иска да ги запази, да запази правомощията си на тях, но сега ние имаме нов договор и просто така стоят нещата, за съжаление. Може би за съжаление за вас, може би добре за някои други. А, и още нещо, което трябва да спомена. Комисията каза, че било немислимо. Аз бих казал, немислимо е също така да се сключват нови споразумения без участието на Европейския парламент. Това е друга немислимост и недопустимост, според мен. Аз бих желал също да приветствам факта, че вие поискахте насоки по отношение на това как да изглеждат бъдещите политики и аз ще се спра на това в своя доклад. Освен това, мисля, че би било добре, ако се върнем върху ситуацията за коригиране на несъответствията между договора и споразуменията, защото това е една от правните несигурности и това е въпрос, който трябва да се занимаем. И накрая, забравих да спомена едно нещо – е, става дума за портфелните инвестиции. Как ще процедираме с тях? Ето това е въпрос, към който, с който се обръщам към всички, защото може да се наложи да го засегна в доклада си по-късно. Една от причините, поради която Каспари спомена графика. Според мен е по-добре да действаме бавно, сигурно, да си вземем времето, което е необходимо, отколкото да прибързваме. И от друга страна е хубаво да бъдем колкото се може по-бързи, но трябва да отделим необходимото време. Ако сключим колкото се може повече споразумения преди това, това ще бъде полезно за бъдещия процес. Надявам се съветът също да вземе позиция по, това, по тази интересна тема, за да видим каква посока върви дискусията, защото това е едно от основните препятствия, свързани с промяната, защото вие всъщност предадохте е, правомощието си. Може би всъщност конфликтът е в някои случаи по-скоро между нас и вас, отколкото между нас и комисията. Но във всеки случай аз очакваме на плодотворна дискусия, за да видим как да излезем от тази ситуация, как да напреднем и е, ще продължаваме да сме в правна несигурност, ако не вземем някакви мерки. Всяка институция има правомощието да саботира споразумение, да го забави, да не приеме необходимото законодателство. Комисията може да блокира е, нови споразумения, да заведе дело пред съда. Е, Хубаво е според мен да се опитаме да преработим историята и да намерим най-добър път за бъдеще. А, имате ли някаква идея за проекто становището си? И, и така, пристъпваме към точка 14 към нова енергийна стратегия за Европейския съюз 2011-2020. Е, координаторите в комисията решиха, че нашата комисия трябва да даде становище на комисията ИТРЕ, която е водеща комисия тъй като докладът на ИТРЕ ще бъде готов в края на септември, времето с което разполагаме е много кратко и заради това крайният срок за изменения е 2 септември 12 часа. И трябва окончателното становище да се гласува на следващото ни заседание на 28 септември е, Нашия докладчик не може да присъства днес и затова ще дам думата на Робет Стърди. Е, който любезно се съгласи да представи проектостановището от името на докладчика. Роберт, имаш думата. Благодаря, господин председател. Господин Зарил иска да се е, помоли за извинение. Той ми изпрати някои бележки и аз ще се постарая е, да ги променя. Ще редактирам малко английския, но може би за по-зле ще видим. Е, ние одобряваме е, е, ангажимента на комисията изцяло да завърши вътрешния енергиен пазар, като спазва задълженията на държавите членки към производителите на енергия. С други думи, новата европейска стратегия в енергетиката 2011-2020 трябва да бъде на принципа на устойчиво конкурентоспособно доставяне на енергия, солидарно с държавите членки, е като се изправим с е, предизвикателствата в енергийния отрасъл на 21 век, е разнообразяване на енергийните източници, е, на, да, е, разнообразяване на инфраструктурата и връзката е, за е, газопроводите, петролопроводите, за да има дългосрочно устойчиво енергийни доставки в Европейския съюз. Трябва да има синергия между стратегията на Европейски съюз и е, външните връзки с стратегически доставчици, за да има дългосрочен достъп до суровини е, и е, доставки на енергия на пазарни цени. Европейската комисия трябва да осигури е, стабилни е, правила за целия обрат на енергия, е, за да може по стандартите на Световната търговска организация да има сигурни източници и нови технологии. И не на последно място, ние насърчаваме външните преки инвестиции, модернизирането на инфраструктурата в развиващите се страни, е, чрез е, е, публично-частно е, партньорство, е, съвместни предприятия, е, за да има енергиен микс и разнообразяване на енергийните източници в трети страни. Аз съм променил някои от направените предложения за изменения. Като цяло английския е точен е, и е, аз няма да променям формата, но насърчава държавите членки и аз бих казал по-скоро подкрепя солидарността за да се справя с предизвикателствата в енергийния отрасъл от 21 век и налива гориво в действията на Европейския съюз по член 194 с положителна енергия. Е, благодаря ви. Е, отново искам да ви кажа, че докладчика се извинява, но ще си запиша всички бележки, които ще направите по този въпрос. Благодаря ви, каза председателя, за това, че заместихте докладчика. Сега Яник Жадо има думата от Зелените. Благодаря и добър ден, господин председател. Някои забележки по това предложение – това, което ме очудва е, че не намирам в този проект а, а, има ли консенсус в Европейския съюз аз мисля, че Европейския съюз или по стратегията по суровините, или изобщо по енергийната стратегия имаме първо като цел да пестим енергия, енергията да бъде ефективна и цялата стратегия да се насочи към това как да достигнем до енергия извън Европейски съюз. Според мен това е погрешен подход по-скоро, е, доколко преди всичко е, можем да увеличим е, сигурността на енергодоставянето. Това става или чрез инфраструктурите. Това, разбира се, е задача на индустрията. Как да се пести енергия, как ефективно да се използва тя. И това е и невероятен потенциал на, за износа Знаем, че е, китайците ще инвестират 230 милиарда в технологии и climate-friendly отрасли. Само 27 милиарда в Европейския съюз. Така че трябва правилно да подходим. Първо, пестане на енергия, ефективно използване на енергията и е, Европейския консенсус като цяло сега засяга обновяемите източници, защото по другото няма консенсус. Така че в текста трябва да се отрази е, докъде е достигнал европейския консенсус, отколкото отново да се спираме на конфликтни точки. И накрая мисля, че идеята за съвместна стратегия е да се отиде по-далеч, а не просто да се признае субсидиарността в областта на енергетиката и да се каже, че ще има европейски инвестиции, но в края на краищата енергийният микс зависи от всяка държава членка. Има европейски задължения за обновяеми източници и е, се определя, че енергийния микс в държавите членки зависи не само от държавата членка, че има и европейски правила. Благодаря ви. Е, можете да направите предложения е, за подобряване на проектостановището. Така. Аз проследих казаното от вас. Някой друг? Някой друг иска ли да някой друг иска да се скаже. Добре, нека тогава е, да е, се обърнем към комисията Генерална дирекция енергетика. Те се извиняват за това, че не могат е, да присъстват и да участват в дискусията. Дали другата генерална дирекция има какво да добави? Да, аз ще предам всичко казаното. До... Не знам какво е мнението ви за ядрената енергия, обаче знам, че тя става все по-популярна в някои страни, но ще кажа, ще кажа е, вашето мнение на докладчик. Така, 15-та е, точка е последна по нашия дневен ред е, и трябва е, всъщност е, е, срещата с координаторите да започне 5 минути след като приключим дискусията по последната точка. Съгласни ли сте? Добре, 15-та точка. Това е отново обмен на мнение по европейските гаранции за Европейската инвестиционна банка. Водещата комисия е комисията по бюджета и ние решихме да изготвим също становище и нашия докладчик е Уилям Дартмов. Дам думата. Благодаря, господин председател. Е, становище е, е, вие ще чуете моите мнения. Моето мнение, обаче сега малко ще се въздържа само ще направя едно изложение е, е, не знам за какво точно става въпрос. И, и е, мисля, че трябва да повторя това, което казах преди 6 седмици, но това беше преди 6 седмици и не знам дали някой тук има толкова добра памет да се спомни какво съм казал и затова се извинявам за повторението. Искам специално да благодаря на професионалистите от Европейската инвестиционна банка и комисията. Ние работихме тая сутрин заедно. Искам да им благодаря за това, че ми отделиха време и за интелектуалната им яснота. Е, всъщност основно за какво става въпрос? Е, е, съществува гаранция от европейския бюджет за Европейската инвестиционна банка от 25,8 милиарда евро. И това е предназначено. И това трябва да се усъвременява през октомври октомври 2011 е, година. Нещо повече има още 2 милиарда гаранции, е, които е, ще бъдат одобрени по същото време и това ще даде възможност на институцията да разшири обхвата на работата си. Сега, много ми е тъжно, господин Шрайтер току-що напусна, напусна всъщност защото ние имаме различна гледна точка и е, е, е, и едва ли е достатъчно солидна основата, на която ще говорим. Всъщност целта е да се подкрепят проекти, свързани с промените в климата, също така и развитие по места – и страните, на които могат да се отпускат е, заеми, също са повече. Е, има нови страни, като Беларус, Ирак, Камбоджия, Либия и Исландия. И аз искам освен това да добавя, е, че равносметката за кредитите, които са отпуснати, е изключително добра. И явно само два лоши кредита са отпуснати и е, това са кредити е, на Аржентина и на Република Югославия. Те не са ги платили. Аржентина заради една от многобройните и кризи, а Република Югославия защото престана да съществува. Да не го... Сега, всъщност, кредита на, на Аржентина е преразгледан и няма материални загуби. Сега обаче е, заема за Югославия е упростен, е, е, но всъщност не е ясно и защо е бил отпуснат е, всъщност е, е, Югославия има правоприемници отделни републики. Няма сега да ги е, посочвам поименно. Една от имената на тези републики е, е, е нашите гръцки колеги не са съгласни с нея. Е, така че всъщност не е имало загуби. Няма материални загуби. И искам освен това да добавя, е, че е, Европейската инвестиционна банка има много капитали и дава възможност, има възможност да отпуска повече пари без да изисква е, повече е, гаранционен капитал. Нещо друго е, че тези големи цифри, които аз посочих, е, всъщност са тавани, а не са цели. Така че очакванията при такива критерии ще бъдат е, много по-низки, материално много по-низки от е, тези цифри 25,8 милиарда и допълнителните 2 милиарда. И допълнителните 2 милиарда и банката е, трябва да постига цели на Европейския съюз, които не са търговски и целта е гаранциите да покриват допълнителния риск, е, който възниква от това, че е, заемите не са търговски. И искам е, да посоча и допълнителната сума, е, която е около 9% и още една е, последна точка, е, която искам така да посоча накрая, е, че има голям натиск от Европейския парламент, Европейската инвестиционна банка да отпуска заеми за развитие и трябва да се отбележи, че тези заеми за развитие са свързани с развитие на менеджмента и, и ще изискват е, много повече човешки ресурси и е, е, повече средства, за да могат да се отпускат въпросните заеми. И е, това всъщност е, е допълнителна функция, допълнителна мисия на Европейската инвестиционна банка и ще бъде доста скъпо. И може би моите колеги е, ще имат предвид това, когато защитават е, е, тезата, че трябва да се разшири обхвата на заемите, които отпуска Европейската инвестиционна банка. И заради това сега искам да открия дискусията последната тема. Благодаря ви. Нека да открием дискусията, казва председателя. Жорж Курташ иска да се изкаже докладчик в сянка. Благодаря. Както казах и по време на първата дискусия по тази тема, заемите отпускани от Европейската инвестиционна банка извън територията на Европейския съюз са половината от инвестициите в световно равнище. Така че Европа, е, е допринася за да се даде повече видимост на различни важни проекти в областта с борбата с промените в климата, подобряването на околната среда, създаването на устойчив транспорт и насърчаването на малките и средни предприятия. Те трябва да бъдат подпомогнати, защото те допринасят в голяма степен за борбата с безработицата и разкриването на нови работни места. Трябва да се поощрява партньорството на Европейския съюз с други страни в рамките на борбата с бедността и създаването на добри условия за търговия. Искам да кажа нещо важно, според мен, Смятам, че годишните оценки на ефективността на заемите ще е, донесат повече прозрачност и ще позволят да бъдат намалени административните бариери. В заключение ще кажа, че е, е това е много е, полезно господин Жадо от Зелените. Благодаря, господин председател. Вече обсъждахме тази тема. Факта, че Европейската инвестиционна банка получава мандат в областта на промените в климата, не е някаква, някакъв проблем за нас, при условие обаче, че одобрим критериите за отпускане на гаранции на финансиране на ЕИБ. Днес все още не да знаем какви са критериите за избиране на проекти за борба с промените в климата. И за сега информацията, с която разполагаме, не ни успокоява. Изглежда, че улавянето и складирането на въглерод, биогоривата са възможни проекти, които не са изключени от мандата на ЕИБА. Така че защо да не получи мандат, но а, проектите, които имат отрицателно влияние върху промяната в а, на климата, големите язовири, е, улавянето на въглерод и така нататък, както казах, са изключени от този мандат. От името на комисията Стефан Апел. draw the microphone closer to you, please. Ако обичате, доближете микрофона до себе си. Благодаря. Но то просто не работи този. Does this work? Ah, okay. Сега този микрофон работи ли добре? Благодаря ви. Нямам какво толкова да добавя. Е, мисля, че проекто доклада беше красноречиво обяснен. Е, всъщност това са предложения на комисията по настоящето правно основание. Искам само да кажа, е, че сегашното решение изтича през октомври 2011 година, което означава, че ако няма друго решение, ние няма да можем да отпускаме средства е, по настоящия режим на гаранции. Не знам дали моя колега от Европейската банка е тук. Може би той трябва да каже нещо по промените в климата. Right. You, да, благодаря. Аз не искам да добавя нещо много. Искам само да подчертая фундаменталната точка, че Европейската, Европейската инвестиционна банка извън Европейския съюз работи по политически правомощия, което означава, че ние просто прилагаме европейската политика и това е началната точка, когато трябва да отговорим на въпроса за критериите за инвестиции, свързани с промените в климата. Е, ние искаме е, да видим какви са критериите, каква е дефиницията за проекти е, по мандат за промени в климата. Това е нещо очевидно и мисля, че ще се върнем на този въпрос. Така, казвам това, обаче смятам, че не трябва банката да реши, а вие и съвета трябва да решите, че няма само една европейска политика. Има политика за енергийна сигурност и е, политика за климата. Ако определени цели е, трябва да се финансират по силата на енергийната сигурност, тогава те няма да попаднат по 2 милиарда за промени в климата. А по другите правомощия, например за енергийна сигурност. И за това искаме да сме ясни, да е, се изложат критериите, всичко да бъде прозрачно, да отговорим на вашите изисквания и след това да приложим това, което е решено. Благодаря ви много. Благодаря ви. Е, закривам е, дискусията по тази точка. Нека отново да чуем мнението на докладчика. Аз ще кажа само е, за протокола, че преди 6 седмици аз казах, е, е, че тази банка е половината от Световната банка. Това не е най-важното, но важното е, че Инвестиционната банка е, има много е, е, съществени операции, е, които трябва да направи. А какво прави, за да има ефект? Е, другите членове на комисията знаят, че аз много често съм съгласен с групата, обаче е, моята група и но е, е, е много важно малките средни предприятия също да получават е, е, разумен да, понеже да, когато има крети, малките средни предприятия да имат пълен достъп е, до заемите, които се отпускат от тази банка. И е, това ще включа в моето становище. Е, инвестиционната банка, да, трябва да се занимава с промените в климата. Това е казано и вече зависи от парламента доколко ще се ангажира с това. А, много силно впечатление ми направи това, което се каза за енергийната сигурност. Е, това е съвсем легитимно и е, е, желана цел. Не търговска цел. Някой от кредитите трябва да целят енергийна сигурност. Така или иначе, аз е, още не мога да мина следващата фаза, защото не е готов документа. Благодаря ви. Е, по този начин е, приключваме дискусията. Искам да ви напомня, че становището ще се обсъжда в края на септември, на 28 или 29 септември. Благодаря ви. А, сега имаме точка разни. Е, така нямаме какво да кажем. Благодаря ви за сътрудничеството. Следващата среща ще бъде на 28-29 септември. И първата започва в 9 часа. Както се разбрахме, ще проведем срещата на координаторите след 5 минути. Е, е, всички останали членове на комисията е, са поканени да напуснат залата. There's another